И отново. Още веднъж ви казвам добър ден. Моля, заемете местата си. Обръщам се специално към тези, които не участваха в заседанието при закрити врата, което току-що приключи. Опитвам се да ви привлека вниманието. Моля ви. Заемете местата си. Надявам се да настъпи тишина, за да можем да продължим работата си. Точка 10. Европейското измерение в спорта. Ще бъде представено проекто становището на госпожа Ермин Боскурт, Водещата комисия е по култура и образование, приемайки доклад по собствена инициатива за спорта най-общо, економическите, социалните и други аспекти, част от тях е, се включват в нашия ресор. Ще чуем госпожа Боскорт първо. Заповядайте. Uh, het is goed weer hier te zijn. Uh, ja, de много ви благодаря. Благодаря ви. Радвам се, че съм тук. Трябва да представя становището за европейското измерение в спорта. Тук имаме пряка връзка с член 165 в Лисабонския договор, където се разписват задълженията в рамките на спорта. Наистина този въпрос е изключително важен. Важно е да се разгледат редица въпроси, които, много проблеми, които, се, които възникват. Тук имаме оговорки на резултатите от матчове, имаме подкупи. Наистина в медиите излизат информации за много неприятни явления в спорта. Тези явления излизат извън границите на Европейския съюз. И имаме тук и въпроси, които са свързани с трафика на наркотици, на хора, въпроси свързани с дискриминацията. Това е един набор от много важни проблеми, които са в нашия ресор. Изготвих това становище възоснова на редица дискусии, които проведох с Европейската комисия, с съвета, с Европейския олимпийски комитет, с, синдикалисти от спортните организации, членове на спортни организации, гражданското общество. Разговарях с представители на ФИФА и на УЕФА, както и с представители на Евро Юст, както и с организации за спортни залагания. Разбира се, това е становище и следователно има много ограничен обхват отбелязване на различни коментари. Ще видите, че има дълъг списък в това, което трябваше да бъде един, едно кратко становище. Така че съм включила дори повече от това, което можех, но ще се радвам да получа и коментари от колегите, стига да имате предложения за изменения. Аз поставям акцент върху измамите и оговорките на резултати от матчове в едната част, на допинга в друга. Това са много щекотливи въпроси, много наболели въпроси, тъй като а, те предизвикват много вреди за спорта като цяло. Имаме проблеми, свързани с прането на пари и а, понякога възникват проблеми и с трафика на хора. Това, което се опитвам да предложа, е държавите членки заедно да се опитат да, се, да изготвят една концепция, определение за измами в рамките на спорта, което да се включи в наказателното право, в нормите по наказателно право. Трябва да се даде определение на спортна измама, на оговорка на резултати от матчове някои държави членки вече а, това се преследва като уговно престъпление в определени държави това наистина подлежи на преследване. Но ситуацията е различна. В някои държави лица, които са наистина уличени за оговаряне на мачове, не получават абсолютно никакви санкции. Тази ситуация трябва да се промени. Разговарях с различни организации, които са страни от тези проблеми, които имат отношение към тези проблеми. И те казват, че организациите, които участват в подготовката на спортни прояви получават съответните лицензии, но понякога самия преглед на тези организации не е на ниво. Например, имаме и други проблеми, когато да речем отбор от Тайланд оговаря матч, който се провежда на територията на Европейския съюз. Всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани и тези практики трябва да бъдат преустановени, защото те отварят вратите широко към задълбочаване на корупцията трябва да има и пряко установена връзка с Европол. Трябва Европол от своя страна да организира отделен екип, който да провежда разследвания в тази област. Имаме корупционни практики, които приливат в различни държави членки, например в Финландия има и е, различни азиатски престъпни организации, които е, действат виждаме непрекъснато информации в медиите и Европол трябва да участва в разследването на подобен тип престъпления. Смятам, че това е правилният начин на действие и трябва да има близко сътрудничество между данните организации, държавите членки и Европол, за да можем да изчистим този сектор, да можем да се преборим с измамите в спорта като цяло. Това със сигурност ще повиши доверието на населението като цяло, ще покаже, че правим нещо решително срещу измамите. Разбира се, измамите в спорта не са единствения проблем. Тук имаме и други проблеми, свързани с гражданските права, с правата на непълнолетните лица. Възникват различни въпроси, свързани с дискриминацията, с допинга. Имаме много проблеми, по които да работим, но трябва да изчистим спорта. Наистина трябва да се а, премахне допинга от спорта като цяло. Имаме законодателство, което е свързано с тези проблеми и трябва да видим кои дефиниции могат да бъдат а, подобрени. Също така трябва да разгледаме и въздействието върху спортистите, върху агентите, върху непълнолетните лица. Има около 1100 непълнолетни лица, които подлежат на трафик. Това поне показват статистическите данни и това е една практика, която определено трябва да бъде спряна. Трябва да разгледаме целият този е, въпрос, свързан с е, позволяването на непълнолетни лица да бъдат спортисти. Наистина това е много проблематична ситуация. Имаме трансфери на непълнолетни е, лица, които получават договори. Те трябва да имат съответните квалификации, трябва тези трансфери да се осъществяват от лицензирани агенти и организации. Освен всичко друго, тук имаме и въпроси свързани с дискриминацията. Това е един въпрос, който е иницииран от Европейската комисия, но ако прочетете съобщението внимателно, ще видите, че липсва план за действие Важно е комисията да покаже лидерска позиция в Европа, за да се преборим с проблемите в спорта. Наистина съм много радостна от факта, че можем да работим заедно, така че да подобрим становището и да се преборим с възможно най-много проблеми благодарение на него. Много ви благодаря. Сега започваме дискусията, ако има желаящи да вземат участие за европейското измерение в спорта. Желаящи да вземат думата, някакви предложения? Да, господин Папа Николао. Е, благодаря, господин председател. Искам да взема отношение, всъщност почти само за да благодаря на докладчицата и да я подкрепя изцяло Бих искал и аз да се присъединя към казаното по въпроса за корупцията и измамите в спорта. През последните месеци в Гърция ни се наложи да се противопоставим на да реагираме остро на много подобна ситуация, защото играчи от някои отбори се занимаваха именно с това, с фалшифициране на резултати, на залагания, които се правяха в други държави членки и всъщност уговаряне предварително на резултати от матчове. И какво се оказа, освен всичко, което ви разказвам, че тези господа бяха в тясна връзка с Националната асоциация по футбол, имаха и контакти в правосъдните среди. Така че време е вече. Време е на европейско равнище да се подемат по-солидни, по-резки, ако позволите, инициативи, за да се въведат строги мерки на контрол, които да прекратят подобни практики. Така, светът на спорта ще бъде по-спортсменски. В моята страна този доклад поне идва като по поръчка. Лисабонският договор непрекъснато го споменаваме наляво и надясно и сега имаме възможност да го приложим на практика. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Тогава можем да определим крайен срок за внасяне на предложения за изменения. 2 септември, ако не греша. 2 септември, 18 часа. Приемливо е видимо за всички. Тогава продължаваме с точка 11. Изменение на Кодекса за шенгенските граници и Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. Ще чуем изложение на комисията. Докладчик от наша страна е господин Папа Николао. Преди няколко месеца комисията прие предложение за изменение на кодекса на е, шенгенските граници по шенгенското споразумение. Изключително спорен въпрос още от самото начало. Ще чуем първо комисията, после докладчика господин Папа Николао и евентуално други желаящи да се изкажат но видимо все още не е пристигнал представителя на Европейската комисия, защото поне веднъж успяхме по-рано да си свършим работата. С 10 минути сме напред. Дали да направим една 10-минутна почивка, не зная. И да изчакаме да дойде представителя на комисията. Добре. Струва ми се, че така е най-добре. Защото в края на краищата по тази точка трябва да чуем изявлението на комисията. Ще я почакаме. 10 минути. Thank you for your patience. Благодаря, благодаря ви за търпението. Thank you for your patience. I mean, we... Много ви благодаря за търпението. Винаги си знаем, че закъсняваме с програмата, но пък сега се оказва, че можем и да приключваме по дадена тема по-рано. което означава, че трябва да имаме и някакъв марш. Да сме готови да реагираме спрямо обстоятелствата. Сега можем да кажем добре дошли на представителите на комисията, които да представят предложението за изменение на кодекса на шенгенските граници, на конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. Даваме им думата и след това ще дадем думата на господин Папа Николао, докладчика, след което ще започнем дискусията. Имате думата. Thank you very much. Mrs. Monica Moshammer, I understand. Госпожа Моника Мушамер, заповядайте. Да, много ви благодаря. Приемете най-искрените ми извинения. Опитах се да дойда по-рано, както обикновено, но този път просто не успях. Ще се опитам да се изкажа накратко, но в същото време и точно в връзка с модификацията на кодекса на шенгенските граници. Нещо предложено от комисията през март. Искам да подчертая веднага, че това изменение на кодекса на шенгенските граници граници, прието през март, не отговор на съвета от юни, като заместник председател на комисията каза по време на пленарното заседание, че през септември ще се представи предложението за изменение. Но това, пак казвам, не е изменението на кодекса на шенгенските граници по искане на съвета. И така, да се върнем към предложението от месец март. Защо разполагаме с него? Това е едно преразглеждане на кодекса на шенгенските граници след 5 годишно приложение. Имахме възможност да видим какво ни казват практиците, какво ни казват хората, които прилагат този кодекс – Комисията също така изготви два доклада във връзка с поставянето на печати и с връщането на граничния контрол. Виждате заключенията, както и практическия опит, който сега вече се превръща в това изменение на кодекса на шенгенските граници. Това е политика в тази област – като пак казвам, че тук става дума за техническо изменение на а, Шенгенския кодекс, а не е отговор на питането на съвета. Каква е идеята за това изменение? Важното е да има улесняване на прилагането на кодекса и а, за улесняване, а не за усложняване на пресичането на границите. Какви са основните промени, които са свързани с хоризонталното измерение на свързани с адаптацията към Лисабонския договор. Сега вече имаме позоваване на Европейския съюз, а не на европейските общности. Също така, преди се споменават разпоредбите по комитология, докато сега имаме нов режим, постановен от Лисабонския договор. Както беше договорено между институциите, имаме нова формулировка, свързана с делегираните актове и отново ще видите в това изменение стандартизираната формулировка във връзка с делегираните актове. На трето място отново хоризонтално адаптиране към друго съществуващо европейско законодателство, прието междувременно визовия кодекс и ще видите тези, това приравняване в член 5 на Шенгенския кодекс, когато говорим за документи за пътуване и така нататък. Когато става дума за член 11, ние говорим и за директивата за връщането, както и регламентите, свързани с статистическите данни. Това са измененията, които са включени във връзка с новото европейско законодателство. По същество, най-важните точки, които включихме са следните. Наистина искахме да намалим бюрокрацията, административната тежест, как, когато става дума за вътрешните товарни превози за в бъдеще тези а, вътрешни товарни превози няма да подлежат на гранични проверки. А също така имаме и отделни категории лица, като да речем екипажите на международните влакове. Те няма да получават печат в своите документи всеки път, когато пресичат границите. А, също така, според нас би било полезно, но не е задължително да се предоставят отделни платна за тези лица, които са освободени от задължението да имат визи. Тоест, това ще улесни придвижването през граничните пунктове. Също така сме включили и фокус върху обучението на граничарите, като по този начин ще ги улесним при идентифицирането на жертви на трафика на хора, така ще сенсибилизираме хората, които работят по границите във връзка с тези проблеми. И не на последно място, комисията щете, че задължението по отчитане може да бъде премахнато, тъй като то не бива използвано от държавите членки. Още нещо доста важно е създаването на гранични пунктове между Европейския съюз и трети страни. Всъщност тази възможност не беше предвидена в кодекса на шенгенските граници преди това и ние искахме наистина да включим такъв текст, за да гарантираме сътрудничество. Не става дума за провеждането само на гранични проверки при излизане или влизане от Европейския съюз Става дума за това да се изгради инфраструктура от една страна на границата, а не да се осъществява един и същи процес два пъти, например в Полша и в Литва след това. Това само като пример. Но за да имаме такива съвместни гранични пунктове, трябва да се въведат конкретни специфични правила. Например, трябва да се гарантира достъпа до определени процедури. Процедурите за обежище трябва да се гарантират правните правила за граждани, които влизат в Европейския съюз. Това са основните промени в кодекса и очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Благодаря за представянето. Бих искал да добавя към вече казаното следното. Това е инициатива на комисията, която цели усъвременяване на кодекса на шенгенските границите от 2006 година. Минали са вече 5 години от тогава. И с оглед на законодателните промени, извършени след влизането в действие на Лисабонския договор, както и за визовия кодекс от 2009 година, различни други директиви също така, няма да ги споменавам. Т.е. целта е усъвременяване на целият този нормативен текст или сборник, който да ни позволява да сме на висотата на очакваното от нас, на това, което ни се подставя като предизвикателство. На първо място искам да подчертая факта, че до сега сме работили с документ датиращ от март 2009 година. През последните години и месеци се произведоха много промени включително и маси, масивни емигрантски потоци от Северна Африка към Италия първо, след това Франция и други северни държави, които доведоха до втвърдяване на позицията от страна на Дания, например. Припомнете си казаното на последния Министерски съвет – за необходимостта от активиране на клаузите за изключения, за прилагане на изключения спрямо Шенгенския кодекс. Това е част от нашето общо, общностно законодателство. Тук в парламента сме изпълнени с особено уважение към това наше общностно право, както и шенгенското общностно право, което бе съответно усъвременено след влизането на България и Румъния. Все още сме в очакване, трепетно, на а, позицията на съвета относно присъединяването на България и Румъния. Сега, независимо от това какви ще бъдат техническите грапавини, които трябва да изгладим, не бива да губим от поглед общият глобален контекст. Гражданите очакват ясен отговор по всички тези въпроси и бих искал да посоча, че един такъв доклад, когато още от самото начало се твърди, че по-голямата част от измененията са с технически характер, това е магическата формула за търсене и постигане на споразумение, на консенсус. Надявам се, че няма да има много политически разногласия. Като парламент, ако комисията и съвета имат изисквания или идеи за графика, ние като парламент бихме ги изслушали що се отнася особено до графика на, за провеждане на летните срещи на върха, на летните съвети. Това би било изключително ценно да го научим, да разберем дали комисията и съвета имат някаква по-конкретна идея за организиране на графика. Всички сме съгласни с това, че Крайната цел е да се намали бюрократичната тежест, процедурите да се олекотят. Наистина има проблеми, които са на път да се разрешат, тъй като бяха проведени редица проучвания и анализи, и извадиха се съответните изводи, които са на път да се приложат на практика. Това е благодарение и на работата на нашия докладчик господин Коелю, който за съжаление днес не е тук. И така, връщайки се отново на техническите характеристики, няма да ги повтарям, защото вече ги изложи представителката на комисията, просто бих искал да допълня да допълня, значи, в а, заключение – следното. Относно първото изменение, първата модификация, има две, два основни члена. Първият за изменението на кодекса на шенгенските граници и второ за премахването на един параграф от член. Тези тези две промени са предвидени в новият изменен текст на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. Това са двете ни основни линии на действие. Искам да питам какво е вашето мнение. Искам да поясня, че ние сме за поддържането на шенгенското общностно законодателство. Не сме за бюрокрацията, за по-леките административни процедури сме, но от друга страна сме и за безопасни, сигурни, добре охранявани външни граници. В този смисъл, значи, е изключително важно нашето вътрешно сътрудничество между държавите членки. Така ще бъдем сигурни, че територията на Евросъюза е сигурно и безопасно място, където не се случват събития от а, типа, на който, за съжаление, бяхме свидетели през последните месеци. Това е от мен. Искам да завърша с. с поемането на твърд ангажимент пред вас, колеги, пред комисията да, раз, да напиша сериозен доклад. Благодаря. Мисля, че сега е ред да чуем полското председателство. Господин Мирослав Лацик, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Добър ден. Аз съм Мирослав Мерачек и представлявам Полското ротационно председателство. Сред е, отговорностите ми е именно опазването на външните граници, както и кодекса на шенгенските граници. Това е част от моите правомощия. През юни тази година Европейската комисия представи предложения за изменения в кодекса на шенгенските граници. Освен това се проведе общ дебат и след общия дебат изводите са следните. Държавите членки са съгласни за това, че е нужно осъвременяване на този кодекс. Последва през юли месец заседание на групата по границите под, по време вече на започналото полско председателство. Предвиждат се още пет заседания на тази работна група. Следващото заседание е след 15 дена на 15 септември. След това ще има още едно на през октомври, след това на 17 ноември и накрая през декември същата издание на същата работна група. Господин председател, дами и господа, искам да ви уверя, че полското председателство ще работи и смята да довърши, да приключи работата по този толкова важен въпрос. Ще бъдем в непрекъсната връзка с вас и за това сме предвидели вече среща с докладчика депутат Папа Николао. Целта, която преследваме е напредък, колкото се може по-бърз и съществен. Благодаря. Много ви благодаря. Видях, че има желаящи да се изкажат. Започваме с госпожа Боскурца, Повядайте, вие сте първа. Eh, благодаря. Искам да благодаря на Европейската комисия за изложението. Имам редица въпроси по предложението. Преди всичко, по точки 2, 1 и 2-2. Там се казва, че по практически е, съображения могат да се променят правилата за извършване на гранични проверки. Защо според комисията това е необходимо? Ето това е въпросът ми. И до каква степен вие разширявате сега съществуващите възможности? Какви са практическите съображения за това? Това означава ли, че ще се увеличат граничните проверки или не? Любопитна съм да узная какво възнамерявате. Също така, екипажите на кораби, както е известно, не са обект на системни проверки, но този текст не изключва възможност за проверки на екипажи на плавателни съдове съгласно действащото национално законодателство. В предложението се говори и за обучение на служителите от гранична полиция. Но конкретно са посочени теми работа с непълнолетни и а, малолетни и жертви на трафик. До тях ли се ограничава само а, обучението? Говорим също така не само за а, кодекса на шенгенските граници, но и а, правилника за изпълнение. Какви ще бъдат промените в сравнение е, с текста обсъждан в Европейския парламент. И последният ми въпрос е по двустранните спогодби. Той беше засегнат в една предишна дискусия. Въпросът ми обаче е как на практика ще се осъществят действията. Иначе не мога да си представя как ще може да се работи с тях на практика. Господин Къркхолп. Добър ден, господин председател. Исках само да повдигна една-две точки, които са от основно значение за работата, осъществявана от комисията в момента. Да, и ясно е, че работим по тези въпроси от самото начало, но тук не говорим за същия Европейски съюз, през, който беше през 2006 година. Европейския съюз се промени, вече имаме всички въпроси, свързани с Лисабонския договор, имаме промени за членството, допълнителните договори, промените за иммиграцията. Станахме свидетели на промени във връзка с законодателството в трафика на хора, натиска свързан с Северна Африка и така нататък и така нататък. Следователно, предложението на комисията ми изглежда доста скромно, доста безсилно и тук, да, може би вие ще възразите, ще кажете, господин Кирков, вие не сте членове на Шенген от Великобритания. Аз бях министър в Великобритания, може би тази работа ще бъде продължена, но в крайна сметка си мисля, че и за Великобритания е много важно да имаме добра шенгенска уредба, да имаме сигурни европейски граници. Също толкова важно, колкото за всички останали. Следователно, това, което искам бързо да кажа, господин председател, е следното. Да, имаме различни маловажни въпроси, приравняване и а, привеждане в съответствие с редица европейски законодателни текстове, но също така и имаме много важни въпроси. Отчитане отчитането и докладването на граждани на трети държави, които влизат в рамките на Европейския съюз. Аз не знам как е възможно това с отворени граници. Да, имаме наистина истински въпроси, истински проблеми, които се нуждаят от радикална реформа на шенгенското законодателство. Например, държава като Великобритания разглежда много внимателно своята уредба, граничната си уредба по отношение на съвременните заплахи трябва шенгенското законодателство да отговаря на изискванията на 21 век. Също така има много големи технически въпроси и това ще предопредели радикалната реформа на шенгенското законодателство. Например, въпросите свързани с визовата хармонизация, електронните граници, влизането и излизането от Европейския съюз, тази система както и а, моето собствено споразумение, върху което а, работя тук го, може би сте чували искането за връщане на граничния контрол от някои държави членки. Така че не е добре просто да критикуваме своите френски и италиански колеги за тяхното мнение. Те повдигат един въпрос, който е дълбоко тревожен за редица европейци. И не можем просто да кажем този проблем ще се реши под само себе си и ще си следваме шенгенското законодателство. Важно е да обмислим всички тези предизвикателства, всички трудности, трудности и да работим, да изграждаме нагоре от вече съществуващата основа. Трябва да видим основните предизвикателства и да ревизираме радикално шенгенското законодателство. Ако комисията е готова да направи това, да работи заедно с държавите членки, които имат много тревоги, много безпокойства, е, дори с държави, които не са членове на Шенген, като Великобритания, аз мисля, че ще окажем подкрепа на всички предложени промени. В Великобритания ние не сме негативно настроени спрямо Шенген. Не си казваме, ами това са пълни глупости, не сме толкова глупави. Не, ние много добре съзнаваме колко важно е да се охраняват европейските граници, също колко, толкова важно е колкото да се поддържа и демокрацията. Благодаря. Госпожа Неделчева. Благодаря, господин председател. Аз бих искала също така да благодаря на представителката на Европейска комисия и на нашия колега Папа Николао за неговото първо изложение на бъдещия доклад. Считам също така, че този регламент е още една стъпка към постигането на интегрирана система за управление на външните граници, към създаване на гъвкавост и ускорени процедури при граничния контрол, както и към улесняване на преминаването на вътрешните граници в Европейски съюз. Виждам много позитивни предложения, които са направени в документа на комисията. Няма да повтарям, но от това, което чухме за техническите адаптации, засягащи улесняване преминаването на пътници, освободени от визи, въвеждането на специални условия за пресичането на границите на екипи от спасителни служби, полиция и пожарна, всичко това са много позитивни аспекти. Считам предложените мерки за съвместни обучения и подобряване на обученията на граничната охрана за изключително важен елемент от предложението. В тази връзка бих искала да помоля комисията да представи повече подробности за планираните обучения на граничната охрана с цел справяне с ситуации, включващи непредложени непълнолетни лица и жертви на трафик. Както става ясно от данните от плана на, на комисията, относно непридружени непълнолетни лица. Това е един сложен и все повече засягащ Европа проблем, за третирането на който е необходимо специално внимание. В същото време бих искала да обърна внимание на едно друго предизвикателство – миграцията на деца от една в друга държава членка на Европейския съюз, което ги прави уязвими към експлоатация, дискриминация и злоупотреба. От тук и моят въпрос. Предвижда ли комисията в този вид обучение да включи справяне с ситуации, включващи европейски граждани, които стават жертви на трафик и експлоатация в границите на Европейския съюз? В заключение бих искала също така да се обърна към комисията и да привлека вниманието и към добрите предложения, направени в доклада на нашия колега, колега Карлош Коелю относно създаването на механизъм с цел проверка на прилагането на достиженията на Шенген. И накрая, Подкрепям позицията на нашия докладчик господин Папа Николао за технически изменения, които не бива да отварят нови врати към политическа инструментализация. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви, господин председател. На първо място искам да подчертая, че ние, разбира сме, се, сме съгласни, че а, трябва да се направят тези технически изменения, трябва да се включат в регламента. Съгласни сме с това. Сега, да, представителят на комисията не спомена, онези изменения, които са включени в съдебната практика на Европейския съд, на съда на Европейския съюз, извинете. Просто не чух това и може би е добре да чуем някои коментари в тази връзка. Тук става а, дума за отмяната на задължението да се а, докладва броя на гражданите на трети държави, които са на територията на Европейския съюз. Искам да чуя малко повече и от съвета, малко повече коментари във връзка с това предложение. Да, ние сме за отмяната но това задължение за докладване но бихме искали да чуем и позицията на другите страни. Също така имам и един въпрос към е представителя на председателството. Бих искала да чуя от вас дали имате намерение да обсъждате някакви промени във връзка с временното въвеждане, временното връщане на граничен контрол. Наистина сме готови, вече очакваме някакви новини от вас в тази връзка. The... Нека да дадем дума. Госпожа Мосхаме, представителя на комисията, нека да реагира на първия кръг изказвания. Както се опитах да обясня и в началото, тук става дума за технически корекции. Разбира се, междувременно говорим за необходимостта от по-нататъчно укрепване на шенгенското пространство и в съобщението си от 4 май комисията подчертава именно този момент. През юли комисаря Шевкович е, направи изказване в пленарната зала на парламента за евентуалните промени. През юни Европейския съвет призова комисията да укрепи шенгенското пространство е, с механизми и допълнителни гаранции. Е, ние откликнахме и ще сме готови в средата на септември, така че Предстоящи са промените, но тук говорим за нещо друго. Тук говорим за техническите промени, които са свързани с съобщението от март. Това е текстът, прият през март, по който работихме. Въпросът за интелигентните граници ще бъде разглеждан през октомври от комисията. Сега по конкретните въпроси по предложението Надявам се, че записах всички. Ако не, е, готова съм в двустранен порядък да изясня въпросите. Първо, е, промяната за железниците е свързана само с това кога и къде ще се извършва проверката. Така или иначе проверка се извършва, тук просто се уточнява дали това ще бъде на железопътната гара на третата страница или е, е, трета страна или ще бъде съвместна е, проверка. Въпроси бяха зададени за обучението. Обучението има много голямо значение, защото то помага на служителите от граничната охрана да разпознават най-уязвимите лица потенциалните е, жертви и предложението ни подчертава значението на обучението и вече задача на Frontex е да реализира програмите за обучение. Постави се и въпроса за комитологията. Това е член 32 и 33 чутата процедура по комитология, прак се работеше преди, но тя вече не съществува след влизането в сила на договора. Вече говорим за делегирани актове и за делегирани правомощия на Европейската комисия. Така или иначе това е залегнало в междуинституционалното споразумение. Ми се струва, че това не бива да поражда трудности. И накрая за двустранните спогодби, дали те ще бъдат съобразени с кодекса и как ще се гарантира това, Предвижда се двустранните спогодби преди да бъдат подписани, да бъдат представени като проект на комисията. Струва ми се, че това е достатъчна гаранция. Надявам се, отговорих на всички. Ако не, с удоволствие ще дам допълнителни разяснения. Благодаря. Благодаря сега полското председателство един съвсем конкретен въпрос беше е, зададен към вас. Заповядайте. Dziękuję за питание. E, Благодаря за въпроса. Искам да ви отговоря, че полското председателство ще се занимае с молбата на комисията и ще се придържаме към определения график, що се отнася до въвеждането на механизми за контрол на вътрешните граници. Това вече съществува, вече е застъпено в настоящия кодекс и няма да го променяме, докато не се стигне до общ осъвременен текст. Благодаря. Comment. Господин докладчик, някакъв коментар като за финал? Много благодаря, господин председател. Още веднъж искам да изразя своите благодарности към представителите и на комисията, и на съвета. Мисля, вече става ясно, че вече достигаме до един и същи извод, а именно, че трябва да подсилим шенгенското пространство, трябва да защитим шенгенското законодателство. Трябва да спрем с поставането под съмнение на шенгенското законодателство. И следователно, измененията, които са представени тук, както казах по-рано, с цел поясняване на правния текст и включване на опита и практиките, които са набрани при практическото прилагане и оценката. Това беше основната цел. Постарахме се да свършим работата си колкото е възможно по-добре. Няма никакво съмнение, че парламентът и сега и при предишни доклади, например господин Коело, който вече си е истински специалист, отличен експерт по шенгенските въпроси, наистина сме заложили един много добър стандарт и се надявам, че ще успеем да си придържаме към този стандарт и за напред. Благодаря. Сега след тези думи можем да кажем, че докладчик изготвя проекто доклада и на някои от следващите заседания на комисията Либе може би ще го представи. Така, сега вече можем да преминем към точка 12 преразглеждането на европейската политика за добросъседство. Тук сме за да обсъдим проекто становище и да вземем решение по подаването на предложения за изменения. Е, това е след пакета от съобщения във връзка с Южното Средиземноморие от май 2011 година. Комисията по външни работи реши да поиска изготвянето на доклад по собствена инициатива. Нашата комисия беше помолена за становище и имаме докладче госпожа Флотър. Госпожа Флотър ще представи проекто становището и ще остане малко време за коментари. Госпожа Флотър. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Започвам с представянето на този въпрос, който е изключително сложен, а пък трябва да напишем становище от 1500 удара, машинни удара, така че виждате, че е трудно. От март месец насам сме изготвили три документа. Единият от тях е свързан по-конкретно с ресора на нашата комисия, а именно миграция, вътрешни работи и правосъдие. Ето за това бих искала да подчертая и ролята на участието на подпомагащата комисия АФЕТ по външни работи, особено когато застъпихме въпроса за южния бряг на Средиземноморието, за това когато решавахме как да включим този въпрос в общия текст. Аз самата работих повече по въпросите за мобилността, за миграцията. Особено в контокст, в контекста на новото положение или по-скоро на новите положения в държавите от южния бряг на Средиземноморието. Резултатът е не винаги много приятен за Евросъюза, тъй като винаги, когато пада репресивен режим, това поражда миграционни потоци. Какво се случва? Случва се всъщност нещо историческо, което ни налага да прекроим по нов начин взаимодействията, взаимодействието си с съседите от Южния бряг на споразумение на Средиземноморието по начин, който да е взаимно изгоден. Мобилността, значи, може да бъде възприемана като не накърнимо човешко право. Това е всъщност право, което вдигна на възстание една нация или няколко нации. След това бих искала заедно да обсъдим връзката, която често се прави, включително и в документа, който аз изготвям. Връзката, значи, която се прави волю или неволю между нелегална и легална миграция, споразумения за реадмисия и контрол на външни граници. Бих искала да изразя оценка върху това състояние на нещата. Комисията се занимава с тези въпроси, с въпросите на реадмисията, но така или иначе съобщението, по което работим, счита, че законната миграция би била нещо като награда за добрата работа, свършена по опазването на външни граници. Аз смятам, че това е меко казано несериозно, но го подчертавам и бих искала да го анализираме. Намира се в параграф номер 3. Може би сега това, което ще последва, е свързано по-скоро с езикови редакционни бележки. Бих, искал да, бих искала да се замести настоящия текст с думата критерии. Ще бъде по-ясно поне на френски. След това за управлението на фондовете които аз бих редактирала по друг начин, бих е, споменала приоризирането на финансите, които се използват за опазване на правата на мигрантите. Така би било по-ясно, поне в френския вариант. След това абзац, параграф номер 6 е по-ясен и е свързан не само с емиграцията, а и с участието на гражданското общество участието на гражданското общество в изпълнението на поставените цели и задачи, както и оценка на постигнатото. Новата политика по съседство се основава именно на това, на непрекъсната оценка, която всъщност е в основата на кредита на доверие на всички политици. Само чрез контрол и оценка може да се стигне до тройно А като оценка за доверието. И изглежда, че колегите от комисията АФЕД са на същото мнение като мен, което е радващо. Нещо забравих да спомена преди малко, а именно търсенето на либерализиран визов режим с съседите от южната страна на Средиземноморието, което ще бъде начало на, един, на една политика от нов тип. Мога да дам пример с Тунис, например. И в заключение и с оглед на всички тези драматични събития, които породиха необходимостта от това хората да емигрират. Много се намират в беженски лагери и не могат да се върнат в родината си. Нито пък ние им предлагаме друг изход, след което да не забравяме да си припомним почти библейските сцени на потъващи кораби, кораби, които потъваха едва ли не пред очите на други плавателни съдове, развяващи гордо европейски флаг, които ги гледаха как потъват без да се притекат на помощ. Така че тук трябва отново да си поставим въпроса за взаимопомощта, за дългът да оказваш помощ в море. Според мен това е минимално изискване и като такова трябва да го включим в съобщението. Споменава се връзките между италианските власти и Националният комитет за помирение в Либия. Аз го прочетох за първи път в съобщението, не бях в течение, затова попитах е, нашият контрагент, който също не беше в течение и ще се информира, за да може да предложим възможно най-усъвременена формулировка, която да отговаря на реалното състояние на събитията. Това е наше демократично задължение. И така до тук ще спра. Виждате, че текстът, който съм подготвила е изключително гъст избитно просто нямах друг изход, защото и разполагах с ограничен брой машинописни страници и се опитах да вмъкна колкото може повече информация. Благодаря. Now, time to have a feedback from the Благодаря. Сега отново ще дадем думата на комисията за коментари и а, вече след това ще дадем думата на останалите членове на парламента. Господин Джовани Кремонини. Той е в залата ли е? Да, заповядайте. Благодаря. Аз всъщност съм от Европейската външна служба, не съм от комисията. Дали аз да не кажа няколко думи преди да дадем думата на комисията, защото може би ще дадем повече подробности за миграционния аспект. Само да кажа, че въпросите, които а, бяха повдигнати, са наистина изключително важни. Вече сме започнали прилагането на съобщението, т.е. на един нов подход спрямо политиката на добросъседство. Особено във връзка с финансовите ресурси, които трябва да се мобилизират – ние също така ще представим или поне ще предложим нов проекто регламент до края на годината. Като това ще придаде по-голям смисъл, по-голямо същество на принципите, които са заложени в политиката на добросъседство и финансирането но тук е много важна ролята и на гражданското общество. Както знаете, ние изготвяме един инструмент за ползване от гражданското общество във връзка с добросъседството. Този инструмент ще започне да бъде прилаган в началото на 2012 година с правначален бюджет от 22 милиона евро. Но като цяло обществото трябва да участва трябва да участва сериозно и дълбоко в оценката и контрола на този нов подход в европейската политика. Е, да, провеждаме консултации, особено във връзка с отзивите за докладите за напредък. Поддържаме и е, редовни контакти от страна на делегациите, но искам да подчертая, че това е много важен структура, определящ диалог, много важен елемент от демокрацията – По този начин ние можем наистина от демократична гледна точка да контролираме реформата. Сега ще дам думата на моя колега от комисията, който ще говори по-скоро за партньорствата, свързани с мобилността. Благодаря ви, господин председател, че ми давате думата. Казвам се господин Чукани от Генерална дирекция вътрешни работи. Аз мога съвсем накратко да отправя коментар по представането, направено от госпожа Флотър. Особено от, от удовлетворението, което беше постигнато от положителния аспект от съобщението, публикувано през май месец, а също така и от това, което беше представено на 24 май когато започнахме преговори във връзка с мобилността с държавите от Южното Средиземноморие. Това съобщение, като част от този пакет, отвори едни нови пътища за мобилност и миграция на граждани от южно-средиземноморските страни. Това положи началото на един процес на реформи и сътрудничество с Европейския съюз. Да, наистина има идентифицирани аспекти във връзка с сигурността. И това са неразделни елементи, които трябва да бъдат разглеждани заедно с това сътрудничество. Не бих казал, че мобилността не, не отговаря на някакви условия. Но в крайна сметка имаме една крайна цел на това сътрудничество Определено има ясна връзка между прогреса, който трябва да се осъществи в няколко аспекта. Но подходът на комисията в двете съобщения е по-скоро открит. И, е, според мен това е доста новаторски подход и а, е, това е един елемент, който няма да остане незабелязан. Няма да коментирам други аспекти, но ще приключа своето изказване, като кажа, че трябва да се осъществи структуроопределящ градивен диалог с представителите на страни от Южното Средиземноморие. Трябва да се установят контакти с страните, които са включени в съобщението, и които са идентифицирани от заключенията на Европейския съвет, най-вече Тунис, Марокко и Египет. Беше подадено запитване през юни месец, като отговора не беше толкова конкретен. Не мога да кажа, че отговорите не бяха положителни, но просто властите в тези страни подчертаха, че им е необходимо време за обмислене, особено страни като Тунис и Египет, за които знаем, че вече участват в един много сложен политически процес. Предстоят много важни избори в следващите месеци така че не беше възможно да получим от тях конкретна дата за започването на диалог, на преговори, но е важно да подчертаем, че трябва да се поддържат контакти на всяко възможно ниво. Разбира се, вече съществуват контакти на техническо, на експертно ниво и сме готови да поддържаме тази мрежа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Имаме обаче колеги, които искат да вземат думата. Нека най-напред да чуем госпожа Сивек, която е докладчик от страна на Афет. Господин Сивек, имате думата. E, Благодаря. Благодаря, че ме поканихте да присъствам на вашето заседание. Благодаря на госпожа докладчицата Флотре, Флотре. Особено при положение, че става дума за доклад, който се спряга от близо година. Първо доклад на парламента, след това съобщение на комисията и сега в момента сме изправени пред изпитание, което ще определи бъдещите линии на нашата външна политика през следващите години. Били, билите линии за южно или източно партньорство. След няколко седмици ще има заседание по въпроса на източното партньорство, но аз мятам, че изобщо политиката по съседство се нуждае от нова дефиниция. Бих искал да ви помоля, ако позволите, докладчицата и всички вие, колеги, да се запознаете с цялото досие натрупано до момента, тъй като сме заобиколени от нова политическа и социална действителност, особено в Северна Африка. Така че цялата наша политика по съседство ще бъде пренаписана. Нека сега погледнем на изток, към източното партньорство. Кои са общите пресечни точки? Създаването и поддържането на демокрация ли или пък опазването и зачитането на човешките права или пък подкрепата на гражданското общество – това са възможностите, някои от тях всъщност. Тези характеристики, които изброих, ще придадат нов облик на лицето, което ще представи Евросъюза пред тези трети страни. И това лице няма да бъде свързано с лицето на конкретен политик или ръководител – ще бъдат свързани с отношението към Евросъюза като цяло и към желанието на трети партньори да работят с нас. Затова бих искал да имате предвид казаното от мен в момента, когато подготвяте предложенията си. Сега, бих искал да изразя специална благодарност в, за текста на член 6, където се говори за механизмът за мониторинг на гражданското общество. Там се говори за съпоставки, за измерване, за оценка на участието на елитите, на младеща. Аз приветствам една такава инициатива. Смятам, че това е лост за придвижване напред. Вашата парламентарна комисия поради специфичния си ресор се фокусира върху мобилността и миграцията, както изобщо отвореността на Евросъюза. След разговор и консултация с колегата Марио Давид, смятаме, че има грешка в член 21. Този член 21, който все още не е окончателен, но там се казва, че Евросъюза трябва да положи всячески усилия за да премахне визовият режим. Това е нашата крайна цел, защото връзките, които имаме с нашите съседи, се основават на визов режим, за който за нас трябва да бъде част от миналото. И така наречената мобилност не бива да бъде схващана като възможност за внос на работна ръка. Мобилността трябва да бъде схващана като канал за комуникация между общества – а не като механизъм за управление, инструмент за управление на миграция или работна сила. Тези, които искат да дойдат в Евросъюза, да могат да го направят и Евросъюза да бъде място, дом на тези, които искат да работят тук, студенти, младежи. Благодаря, значи, на госпожа Флотра именно за тези и предложения. И очакваме крайният вариант, който се надяваме ще бъде готов за обсъждане през декември месец на последното пленарно заседание за годината и ще, даде, ще пренапише по нов начин източното и южно измерение. Благодаря. Ева, Госпожа Неделчева, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на госпожа Флотра за доклада и за презентацията. Наистина европейската политика за съседство има нужда от нови дрехи. И аз бих искала в този смисъл да се позова на събитията от последните месеци за нашите южни съседи. Искам да подчертая две точки. На първо място демократичните принципи и на второ място понятието за право на мобилност. По въпроса за демократичните принципи. Смятам, че наше право тук в комисията Либе е да напишем становище по този въпрос. Това принадлежи към нашия ресор, така че параграф първи трябва да бъде по по-стриктен и да твърди, че Евросъюза не толерира потъпкване на човешки права човешките права се състоят и от право на информация, право на синдикален живот, на професионална изява и така нататък. И така нататък. Борбата срещу корупцията, например, има нужда от защитник в лицето на, позиции на полицията, която обаче да бъде демократично контролирана. Някои от най-очевидните неща най-често са най-незабележими, така че не виждам лошо да ги повторим и да ги подчертаем дебело. Това е първата ми бележка. Втората ми бележка за така нареченото право на мобилност. Бих искала да тук да сме възможно най-обширни и всеобхватни и да припомним, че такова право съществува, както всъщност е, е подчертано в е, становището, но че това право не е еднозначно. На първо място, трябва да подчертаем, че винаги и когато се, винаги когато се подпише такова партньорство за мобилност, това е реципрочно печелившо и за двете страни. И аз мятам, че трябва да подчертаем факта, че мобилността е економически изгодна и за двете страни, но в същото време е рискува да отвори вратите на изтичането на мозъци. Не бива да обезлюдим една страна с нашето право за мобилност. Затова мобилността трябва да бъде придружавана от връщане и социално включване отново на емигрантите, били те работници или научни сътрудници това право на мобилност не означава карт бланш за всички. Свързано е и с признаване на, на университетски звания и титли от една страна, а от друга страна е опасно свързано и близо разположено до трафика на хора. Затова трябва да го свържем, управлението на мобилността трябва да го свържем с управлението на полицейския контрол по границите. Благодаря, това са двете мои бележки. Благодаря на госпожа Флютр за чудесно свършната работа. Благодаря. Мистер Мулдер. Uh, Благодаря, господин председател. Нямам конкретен въпрос към докладчика, а към комисията. Аз бях наскоро в съседна държава на Европейския съюз. Там няма споразумение визово с Европейския съюз. И аз попитах, защо Еквадор и Коста Рика, защо гражданите на тези държави могат да пътуват свободно до Европейския съюз, което не е случая с съседните държави. Комисията ми обясни, че има един общ набор от критерии, е, на които трябва да отговаря определена държава, за да получи безвизов режим е, на влизане в Европейския съюз. Като всеки случай се разглежда адхок по-отделно, за да се види дали гражданите имат право на достъп до Европейския съюз. Господин Тиафелидис. By... Още в самото начало искам да поздравя госпожа Флотър и да й благодаря за отлично свършената работа. Господин председателю, със своето съобщение Европейската комисия отговори на променящите се реалности, но е, дали достатъчно бързо е, беше реагирането спрямо е, страни и народи, с които ние сътрудничим от десетилетия – във всички измерения на сътрудничеството, като например задълбочаване на демокрацията, търговия, увеличаване на съвместните предприятия, миграция, граничен контрол и така нататък. Струва ми се, че предложеното е структуриран списък на онова, което Европейския съюз така или иначе прави от години наред. Но то не е достатъчно. Необходими са ни истински партньорства, които са договорени на основата на пълното отчитане на различните фактори в обществото. Условията не бива да бъдат свързани с целите, които си поставя Европейския съюз по отношение на тези страни, а целите, които населението на съответната страна иска да постигне. Ето по такъв начин ще може да се стигне до истинска съпричастност и коренена демокрация. Съвместното съществуване на култури и народи предполага не само едновременно пребиваване в един и същ географски район, а устойчиво и взаимно изгодно сътрудничество, което отговаря на стремежите на съответните граждани. Говорим за съпричастност, за разнообразие, за истинска демокрация, но трябва да вдъхнем реално съдържание на тези думи. Иначе те ще останат празни лозунги. Това ще се постигне чрез изпълнение на конкретни мерки. И за това, според мен, трябва да се е, допълни е, становището с някои допълнителни предложения спрямо е, Тунис и връщането на лицата, както и предложения, е, които се призовава италианското правителство да подпише договор с тунизийското. Благодаря. Бронкс. Господин Бронкс сега има думата. Yes, uh, да, този следобед вече е, пак следим развитието в Северна Африка. И тук говорим за по-голяма мобилност, за по-голяма миграция. Трябва да е обратното, тъй като политическите системи в тези страни стават по-малко репресивни, ще бъде по-малко необходимо за населението на тези държави да идват в Европа. Може би атмосферата в Либия няма да е толкова приятна, имайки предвид какво се случва с полковник Кадафи и неговото семейство. Да, наистина в конфликта в Либия много жертви, много хора загубиха своя живот. Но в крайна сметка това се прави с цел Либия да стане по-добро място за живеене, а не по-добро място за напускане. И тук, когато говорим за участието на Запада в тези страни, те оставят страни като Ирак с много повече проблеми, с много повече репресии, отколкото преди това. Благодаря. Много благодаря. Бяха зададени някои въпроси към комисията конкретно. Затова предлагам представителят на комисията да даде отговори ако имате отговори на тези въпроси, моля представителите на комисията да се опитат да ги дадат. Комисията. Euh, да, един конкретен въпрос бе свързан с критериите на основата на които държавите искат или не искат виза. И по този въпрос бих искал да дам думата на колегата Коста, който завежда отдела визи. Благодаря, господин председател. Аз дойдох тук за следващата точка от дневния ред. Изменение на регламент 539 от 2001 година. И тук става дума точно за отрицателния и положителния списък е, страни. Това разбира се са условно прияти понятия за страните, е, за чието граждани се изисква или не се изискват визи при пресичане на границите. Първо беше зададен въпрос за общите критерии. На този етап аз мога да се задоволя с цитиране на критериите, посочени от европейския законодател в преамбюла на регламент 539 от 2001 година. Цитирам. Определянето на третите страни, чието граждани трябва да притежават визи и чието граждани са освободени от такива изисквания – се основава на индивидуализирана оценка на множество критерии, които отразяват, между другото, и незаконната миграция, политиката на сигурност и обществен ред, отношенията с трети страни, като се обръща внимание на последиците за а, регионалното развитие и реципрочността. Край на цитата. Това означава, че има пет основни критерии, без в никакъв случай да става дума за математически сметки и механично пренасяне. Аз не зная, уважаемия депутат, за коя държава точно говореше, но това са критериите, такива каквито са днес. И искам да ви напомня, че декември миналата година парламентът и съветът се съгласиха Тайван да бъде прехвърлен от отрицателния към положителния списък след благоприятна оценка по посочените от мен критерии. И накрая тези списъци редовно се актуализират, защото действително Обстоятелствата могат да се променят, което изисква и периодична преоценка. Благодаря. И сега в заключение отново искам да дам думата на госпожа Флотър. Е, е, е, да, благодаря. Благодаря на всички колеги за това, че взеха отношение по въпроса. Очаквам изменения, предложения за изменения, които да обсъдим. Аз самата смятам, че отговорът на комисията показва ясно, че политиката по съседство и миграцията не са сред техните първи по важност приоритети, което е особено изненадващо, ставайки дума за наши съседи. Както казахте, не искаме визи от много по-далечни съседи, а от по-близки искаме. Искаме при това от е, близки съседи, които в момента са в е, пълен демократичен подем. Затова искам да подчертая, че можем да търсим. Можем да търсим много по-открити опции и аз вече ги търся с сътрудничеството на Комисията по права на жените, например. Така или иначе, предлагам да напредваме по посока на създаването на регион, където да няма нужда от издаване на визи. За момента емиграцията е по-скоро анархична и убийствена понякога за подложените на такъв натиск или на нужда да емигрират по такъв начин хора. Затова отново повтарям необходимостта от въвеждането на взаимно изгодна и за двете страни схема на мобилност – Очаквам, отново ви повтарям, колеги, очаквам вашите предложения. Господин Сивиек ни прикани да се запознаем и с доклада в цялостния му вид. Аз съм съгласна. Наистина, да не забравяме обаче, че основният приоритет за нас като ресорна комисия си остава мобилността. Благодаря отново за коментарите. За съжаление, обаче аз не споделям мнението му за мобилността, която не следва да бъде разбирана като канал за миграция. Аз не смятам, че това е сериозно. Всички знаем и сме убедени, че Евросъюза ще има все повече и повече нужда от емигранти, от работна ръка казано грубо. И те трябва да бъдат подложени на отношение, което е правно издържано. Трябва да им се предлагат условия на труд и живот, които да отговарят на нашите високи критерии за зачитане на човешки права. За съжаление, днес нещата не са така, не стоят така. Благодаря, значи очаквам вашите предложения. Благодаря, госпожо Флотър. Имаме тук график, който е посочен от комисията АФЕТ. Нашият комисия трябва да гласува на 17 октомври. И поради тази а, причина предлагаме крайния срок за подаване на изменения да е 14 септември до обяд, до 12 часа. След това ще обсъдим и измененията в рамките на комисията или в началото на октомври. След това ще гласуваме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 Нека само да ви припомня, че тук работим по един регламент, който е модифициран неколкократно, като последните изменения са свързани с положителните и отрицателните списъци, които са приложени към регламента. Има необходимост от допълнителни технически изменения към основния текст, за да се подсили правната сигурност, за да се даде правна сигурност в определени ситуации, които в момента не са включени в регламента. Трябва да се променят и някои определения. Така че ще чуем представителя на комисията, господин Жан де Койстер. И след това представяне ще започнем дискусията с изказване на господин Диас Демера. Сега, господин Декостер, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Основният елемент на този регламент 539 до 2001 година Разбира се, включва така наречените положителни и отрицателни списъци, които бяха споменати току-що. Това е кръгълният камък на разработваната политика, визова политика на Европейския съюз. Както споменахте, тези списъци са преразглеждани регулярно. Парламентът вече се е изказвал по тези въпроси, но през последните няколко години ние установихме, че има необходимост да се изменят и самите разпоредби на регламента. Може би на пръв поглед това изглежда по-скоро като технически въпрос и наистина в предложението, което сега представям, има много технически детайли, които така се включват и изменят настоящия текст на регламента но има и някои въпроси, които са от политическо значение. Например, защитните клаузи, които комисията предлага за включване в регламент 539 които ще предоставят възможността за опростена процедура а, при отказ на виза на граждани от трети държави. Не знам, господин председател, колко време имам за да представя това предложение, а, защото като погледна графика, виждам а, различни часове тук в дневния ред. Но така или иначе, им трябва да направя някои коментари. Най-напред да спомена подхода, който сме следвали при други предложения, например при визовия кодекс. Тоест, между формалните официални заседания на комисията Либе да има неформални заседания, така че докладчика да получава помощ и ние да можем да отговаряме подробно на всякакви въпроси, дори на възможно най-техническите, без да така разваляме дневния ред на официалните заседания. Така че предлагам да се провеждат такъв тип заседания. Разбира се, от вас зависи дали би било полезно да се провеждат провеждат такива заседания или не. А сега ще се огранича във времето, тъй като нямаме толкова ам, много оставащо време, като се фокусирам върху защитната клауза и принципа за реципрочност. Наистина, това са най-важните политически части от това предложение. Ще започна с защитната клауза. Това е един механизъм временно да се прекратява отказа на виза и дадена страна да влиза в положителния списък. Може би ам, сте изненадани, че комисията включва подобен защитен механизъм, но нашият опит от миналата година показва, че освобождаването от визи води до определени трудности в дадени държави и това може да доведе до освобождаване от визи от повече от една държави. Идеята за защитна клауза не е нова. Във всички договори до Лисабонския договор съществуват защитни клаузи, които позволяваха в съответствие с упростената процедура да се приемат мерки, като например въвеждането на визи временно за граждани на трети страни. Заложено е в самия договор да има такава защитна клауза. Лисабонския договор стесни тази защитна клауза и сега а, това е част от разпоредбите по убежището. Тази защитна клауза в рамките на търсенето на обежището не търпи някакви въздействия от това, което предлагаме като защитна клауза в областта на визите. Това е един допълнителен механизъм към клаузата, която вече е заложена в договора и сега е ограничена до сферата на обежището. И в края на моето представяне вие ще видите как това ще ме доведе до заключението, че когато има някаква извънредна, спешна ситуация, която проистича от освобождаването от визи, няма да има автоматизъм. Независимо каква процедура ще бъде включена в предложението при съвместното взимане на решение. Трябва да се направи оценка, задължително, и да се направи оценка спрямо защитната клауза, дали това е достатъчен механизъм за защита или ние трябва да предприемем някакви мерки в областта на визите. Така че двете защитни клаузи ще се допълват. Още нещо трябва да подчертая Комисията прие това предложение с особен акцент върху страните от Западните Балкани, тъй като гражданите на тези страни се изправиха пред някои проблеми миналата година. Нека да поясня категорично. Това не е клауза, която се отнася конкретно до определени страни или определен регион. Ние предлагаме една обща защитна клауза, която ще позволи временното освобождаване от визи на, на граждани от трети страни, ако се отговори на критериите, които са заложени за този механизъм. И така стигам до процедурата за тази защитна клауза. За да се а, премахне това освобождаване от визи, имаме на разположение две процедури. Първата е да се следва нормалната процедура за съвместно взимане на решение. Но, мисля, че всички ние сме съгласни, че това не е необходимо, ако имаме възможността за бързо прилагане на мер, мярката за временно прекратяване. Според мен първата процедура отнема малко повече време другата опция е да дадем изпълнителни правомощия на комисията по така наречената комитология. Но това означава, че трябва да има изключително прецизни правила, които са залегнали в базисния регламент. Много прецизни критерии, които а, да позволят прилагането на защитната клауза. Ще ви спестя подробностите днес, свързани с тези критерии които могат да представляват отговор при спешна ситуация. И а, това прекратяване, премахване на освобождаването от визи трябва да бъде сериозно умислено. Трябва да въведем критерии, които могат да бъдат оценявани качествено и количествено, така че да се прецени дали влизането на граждани от трети страни оправдава налагането на тази защитна клауза. Разбира се, ще се подават нотификации, уведомления от държавите членки. Тоест, това означава, че няма да има автоматично прекратяване, премахване на този безвизов режим. Важното е да се направи съответната оценка, да се каже дали тази извънредна ситуация, пред която е изправена една или повече държави, отговаря на цялостната а, ситуация в Европейския съюз не Трябва да се вземат предвид докладите, които са налични от Frontex, информацията, която е набрана от държавите членки. Тоест няма да има автоматично взимане на решение. Тоест дадена държава членка да подаде уведомление и автоматично да се премахне освобождаването безвизовия режим за дадена държава. Разбира се, ние приемаме, че процедурата по комитология не оставя много място за намеса от страна на парламента. И тук, от тази гледна точка, мисля, че трябва да привлека вашето внимание към нещо, което комисията е включила в своя обяснителен меморандум. Тук имаме ясен политически ангажимент и тук цитирам Комисията ще обменя а, мнения с парламента, когато последният поиска това, при а, уведомление за искане за премахване на безвизовия режим на една или повече трети държави и се предполага, че ние заедно с вас ще разгледаме този въпрос. Надяваме се, че такъв политически ангажимент от комисията може да бъде формализиран. Защото всъщност сега при настоящото състояние на нещата парламентът има единствено и е, само правото на проверка, на инспекция. Комисията излиза пък извън изпълнителните правомощия но нямаме пълните правомощия да предложим отмяната на безвизовия режим за трета държава. Така че тук по този механизъм трябва да се проведе дискусия и ние сме готови да ви слушаме, за да, се, да видим до каква степен може да се официализира тази а, това становище, тази позиция, за да се гарантираме по-голямо участие на парламента. По-рано казах и пак подчертавам, няма да има автоматично отмахван, премахване на безвизовия режим. Дори при спешни ситуации, при измаредни ситуации ще има оценка на всички елементи, включително и на възможността да се приложи другата защитна клауза, заложена в договора в областта на обежището. Това означава, че в тази мярка е наистина последния избор, който ние бихме направили да се премахне безвизовия режим. И само няколко думи, господин председател, по механизма на реципрочност. Вече съществува такъв механизъм в простената процедура в настоящия регламент. Тази процедура обаче не е съвместима с процедурата по съвместно взимане на решения в областта на визовата политика. Този механизъм е прият през 2004-2005 година, преди да се прилага тази процедура на съвместно взимане на решение. Тоест, тази процедура трябва да бъде редактирана, така че да може да отговори на процедурата по съвместно взимане на решения за ответни действия когато граждани на трети държави имат правото на свободно влизане в Европейския съюз. Имахме някои предложения да включим някои промени, така че този механизъм да стане по-ефективен. Според нас механизмът е ефективен, такъв какъвто е в момента, но разбира се, комисията е готова да слуша, как, да изслуша както съвета, така и Европол, така и парламента, с цел да установим дали има и други промени, които могат да бъдат направени, така че системата да бъде още по-ефективна. Господин председател, има и други, не бих казал чисто технически въпроси, но трябва да се поясни ситуацията в а, връзка с визовия режим за турски граждани с оглед на споразумението за асоцииране. Имаме а, приложение имаме разпоредба в регламент 539 във връзка с визите и има наистина някои разпоредби, които трябва да бъдат разгледани по-подробно, трябва да подлежат на техническа дискусия. И като заключение ще повторя своето предложение да проведем такова заседание, в което да можем да обсъдим всички отделни елементи на това предложение. Благодаря ви. Благодаря. Добре, сега да дадем думата на полското председателство, преди да чуем господин докладчик. Благодаря ви, е, господин председателя. Е, обръщам се с най-добри пожелания към членовете на парламентарната комисия. Казвам се Филип Ишински за протокола и съм заместник-председател на работната група по визите към съвета. Мисля, че е, успяхме да организираме в работната група първия пряк обмен на мнения е, в хода на първото четене и е, с удовлетворение искам да ви кажа, че за сега не наблюдаваме разнобой в становищата на делегациите. Те в общи линии се придържат към внесеното от комисията предложение и се надяваме, че няма да се създадат особено големи трудности в е, хода на по-нататъчните преговори. Разбира се, има някои въпроси, към които трябва да се върнем отново. Държавите членки проявяват особено голям интерес към критериите за евентуално временно прекратяване на безвизовия режим и според казаното от е, комисията, не бива в никакъв случай да се стига до автоматично въвеждане на визов режим отново, да се надяваме, че инструментът ще бъде използван пълноценно в нашите международни отношения. С най-голямо удовлетворение е, бих е, ви разказал и за по-нататъчния ход на работата ни по текста, независимо от това дали става дума за технически подробности или въпроси от политическо естество. Благодаря. А сега а, господин Диаз Дамера, докладчикът. Благодаря, господин председател. Искам да започна с а, следното. Ценя, високо ценя благоразположението както на комисията, така и на съвета, благоразположение и, или по-скоро това, че гледат с добро око на този регламент. Аз лично са, се срещнах два пъти с съвета и един път лично с господин Декойстер. Благодаря, значи, отново. Бих Искал сега да подчертая някои от въпросите, които не бяха зачекнати до момента, за да се създаде, за да добиете представа за моето мнение. Юридическата правната основа е член 57 буква А от договора и позволете да кажа, господин председател, скъпи колеги, че основната цел на моето предложение е да се подобри управлението на придвижванията, на движението на хора, граждани на трети държави, като същевременно се прекрати неправилната употреба или злоупотребата даже на визовия режим. Смятам, че това ще ни даде допълнителни предимства. И на нас, а ще предпази по-добре и тези, които наистина имат нужда да бъдат предпазвани, да бъдат закриляни. Освен техническите изменения, освен другите пояснения, моето предложение предвижда и предпазна клауза – клауза, която бе така добре обяснена от представителя на комисията. Бих искал не само да повторя, а и да подчертая някои въпроси, свързани с тази предпазна клауза и които от друга страна са свързани и с процедурата за нейното активиране и прилагане. Нека да не забравяме, че вече има такава клауза, предпазна клауза в Лисабонския договор, свързана с политическото убежище и която се съдържа в член 74, точка 3. Моята клауза или нашата клауза, спасителна изключителна клауза, е малко по-различна. Всъщност, дава по-малка възможност за глобално прилагане, което стеснява приложното и поле, с други думи прави я по-точна и по-малко всеобхватна. Накратко, нещата стоят така, що се отнася до процедурата. Първо, известие, след това оценка – оценка, която предхожда информацията получена от за, държавите членки, от Фронтекс и от Бюрото по политическо убежище. И, а не или. Искам да кажа, че и трите участници трябва да се произнесят, а не е или единия, или другия. Ако тръгнем по пътя на комитологията, И ако се позовем на изпълнителната власт на комисията, следва обаче да имаме предвид факта, че както аз като докладчик, така и цялата наша комисия Либе ще се бие до последна капка кръв за правата на парламента. И по този начин всъщност ще стигнем до този политически компромис, който вече очерта колегата представителя на комисията Декойстер. Ето за това се обръщам към вас и за това се обръщам към всички политически групи с молба за съдействие. Всъщност, за какво става дума? По мое мнение, тази предпазна клауза, както и реформите и измененията, съдържат една разобеждаваща мярка и правят възможна по-бързата реакция от страна на Евросъюза пред лицето на допуснати и отчетени като такива злоупотреби. Процесът за либерализиране на визовия режим ще повиши кредита на доверие към нас и към нашата законодателна работа. Сега по въпроса за механизма за реципночност, той се състои в мярка, която цели да има възможност за повторно въвеждане на визов режим към спрямо трета държава членка, ако тя не прилага реципрочно тази клауза. казвам реципрочно, защото е абсолютно изключено държавите членки да я прилагат едностранно. Ще бъде значи необходима отново и в този случай подробна оценка. Подробна оценка, която да държи сметка за общата глобална външна политика на Евросъюза. И така. Ето в това се състои, както казват в моето село в Кастилия, ключа към бараката или ключа към визата. Цели да усъвремени целият кодекс и има, разбира се, специална глава за така наречените експат или пребиваващи в Обединено кралство и Северна Иран, Ирландия, тъй като те не са покрити от този регламент 539 наклона черта 2001. И на последно място, хармонизирането на процедурата визов или безвизов режим по причини, които аз бих резюмирал последния начин, а именно екипажи на кораби, екипажи на самолети и екипажи на речна флота. Разбира се, друго изключение представляват дипломатическите визи. И така, в заключение искам да подчертая, че не бива да пропускаме и тези организации, които подлежат на управление по правилата на международното право и които обаче не са неправителствени организации. И в това се състои, господин председател, моето предложение за изменение. То е изменение девето поред. Вече има 8 регламента и аз бях докладчик и по осмото изменение, което се занимаваше по-конкретно с Тайван и Китай. И в заключение, господин председател, бих искал да кажа, че вие сигурно си мислите, кучето си лае, керванът си върви и керванът в този случай съм аз. Сега обаче, за да сме логични, терминологично логични, бих искал да ви припомня, че трябва да се изразяваме ясно и точно, особено когато говорим за емиграция или нелегална, или нередовна. Такива са двете разновидности, според мене. Аз смятам, че думата емиграция не трябва по никакъв начин да се свързва с термин нелегален, защото това означава криминализиране. Подчертавам, значи, че тази емиграция трябва да бъде окачествявана като незаконна или нередовна или каквото и да било друго прилагателно, което обаче да не ни кара да мислим за криминализиране. Разбира се, че трафикантите, на каналджиите могат да бъдат престъпници, но жертвите не са. Жертвите са нелегални бежанци, нередовни пътници или както там решим да ги наречем. Има вече разписани много документи от страна на комисията, от страна на съвета, от страна на парламента. Така или иначе, обаче крайният резултат в крайна сметка ще бъде с препоръчителен характер. Крайната отговорност продължава да лежи върху докладчика, върху моя милост и подкрепата на парламента. И искам всъщност да ви се похваля, че госпожа Малстръм, когато идва на изслушване тук в парламента, никога не използва думата нелегална, незаконна, престъпна в крайна сметка емиграция. Винаги я нарича нередовна. Благодаря. Благодаря на докладчика, на господин Диас Демера. Благодаря му и за тези езикови обяснения, които съвсем не са маловажни. Терминологията е ни е занимавала няколкократно така че колкото пъти имаме възможност, толкова пъти ще напомняме за това, че трябва нещата да бъдат наричани с истинските им имена и да не се окачествява емигранта кът, с а, прилагателно, което би навело на мисълта, че той е престъпник. Продължаваме. Госпожа Латвърд е, поела, е, е поискала първа думата. Заповядайте. Um, um, Благодаря ви много. Със сигурност високо ценя мотивировката на предложението, но възникват немалко въпроси. Първо, Казва се, че механизма ще се задейства при извънредна ситуация. И в същото време има 3-месечен срок за вземане на решение. Излиза, че каквато и да е извънредната ситуация, има допълнителни 3 месеца, през които гражданите могат да се възползват от досегашния режим. Струва ми се, че докладчикът може да каже повече по този е, въпрос. Както и по въпроса, че парламентът ще бъде изключен от вземането на решения по шенгенското законодателство. Три месечен срок се дава за вземане на решение, когато ситуацията е извънредна, пак повтарям. Както и да е. На второ място, Сред критериите е, е минимум 50% е, увеличение на незаконно или може би трябваше да кажа нередовно пребиваващи мигранти. 50% от 10 не е малко. А 50% от 1000 или от 10 000 колко е? Не е ли добре да се определи един прак? Ситуацията не е извънредна, ако става дума за десетки или стотици. Или най-малкото, не е толкова извънредна, колкото ако има приток на хиляди или десетки хиляди. процентите не са достатъчни, за да бъде задействан механизма. И по-нататък представителя на комисията каза нещо, което лично ми допадна. Не става дума за конкретни региони или държави, включително и е, Западните Балкани. Но може ли да ми припомните, да ми освежите паметта, защото все още не работя на пълни обороти – Кои други съседни на Европейския съюз страни се ползват от безвизов режим. Имам предвид и съседни страни, и страни кандидатки, асоциирани страни. Кои са потенциално страните, за които говорим, които се намират в географска близост до Европейския съюз? Не се сещам за кои става дума. And Mrs. И сега госпожа Стенока. Yes, Благодаря ви, господин председател. Бих искала да приветствам господин, господин Декастро тук. Да, искам да кажа, че ние сме съгласни с включването на тази предпазна клауза. Тя е необходима. Но може би би било добре да чуем малко повече от комисията. По, във връзка с условията, които са избрани когато говорим за експозицията, така да се каже, на дадена държава. Казвате, че всеки случай ще бъде разгледан по-отделно, всяка регион по-отделно. Но вие ако споменавате конкретни критерии, в някои случаи говорите и за конкретни проценти, Например, какво означава внезапно увеличение от 50% на броя на незаконно пребиваващите граждани? Разбирате ли, тук зависи от обема. И може да имате един незаконно пребиваващ, после два още един и хоп, това е увеличение от 100%. Но съвпада с този критерий от поне 50% наистина малко е странно. От една страна да се заявява това намерение, всеки случай да се разглежда по-отделно, а от друга страна да се залага критерии, много трудно да се обясни защо точно тези критерии, а не някакви други. Да, наистина, ние сме съгласни, че не се променя много духа, съдържанието на това предложение, но въпреки всичко бихме искали да чуем малко повече обяснения в тази връзка. Надявам се, че с господин Диас Демера ще проведем съвместни дискусии с докладчиците в Сянка и може би по този начин ще имаме възможност да споделим повече идеи за тези предложения. Вторият ми коментар. Господин Декастро знае, че съм изключително благодарна на цялото звено, лично на него, е, за това, че въведе нова категория лица – в този регламент 539. През 2006 година беше въведена тази категория лица без гражданство с документи издадени от Европейския съюз, като този проблем касае 500 хиляди граждани в Литва и в Естония, които се водят без гражданство. Но за ваша информация, има такъв безвизов режим с Великобритания и Ирландия. И когато говорим за такива лица без гражданство от Великобритания и от Ирландия, които искат да влязат в страните по този физов регламент, това означава, че може би е добре да имаме реципрочност и в този смисъл. Всъщност не знам, господин Декастро, но силно се надявам, че вие бихте могли да обсъдите този въпрос, когато разговаряте с представители, с ваши колеги от Великобритания и Ирландия. Но като цяло ние подкрепяме идеите, които са изразени във връзка с предпазната клауза, но също така искаме да получим и а, повече информация. Председателя. Да, извинете ме, че ще кажа това, но отново трябва да отбележа, че закъсняваме. А, все още имаме какво да обсъждаме. Имаме гост лектор по последната точка. когато говорим за трафика на хора. И искам да помоля комисията да отговори много накратко по тези конкретни въпроси, които бяха зададени, възможно най-избито и кратко. А после ще дадем думата на докладчика и след това ще преминем към последната точка от дневния ред. Комисията. Благодаря, господин председател. три Тримесечния срок за вземане на решение в съответната държава при извънредна ситуация, разбира се, може да изглежда твърде дълъг. Ако действително е извънредна ситуацията, комисията вече ще информира информирана по линия на Фронтекс и е, по други линии. Е, още преди уведомлението е, ще се взема действие. Но така или иначе, тук говорим за извънредна ситуация и е необходимо минимално време, тъй като не се задейства автоматично а, механизма, а, за да се направи оценка и да се вземе решение. Така отговарям на баронеса Латфорд. 50% е увеличение от петима на десетима. Съгласен съм аз вметнах едно изречение в увода си, че няма автоматично да се задейства механизма, а трябва да се има предвид общите последици за Европейския съюз като цяло. По-нататък. Въпросът за източното партньорство. Водим диалог с Украина и Молдова за либерализация на визовия режим в максимална степен, но винаги се поставя предварителното условие да има подписани споразумения за реадмисия и за облегчаване на визовия режим. С Грузия а, имаме а, такова споразумение, с Армения се договаря, но от гледна точка на източното партньорство ще съществува възможност за всички страни. Обичайната ни практика е първо да се а, подпишат а, споразумения за облегчаване на визовия режим и реадмисия. Що се отнася до лицата без гражданство, визовия режим спрямо лицата без гражданство, прибиваващи в Обединеното кралство Ирландия – не са а, обхванати а, тези лица от а, действащото законодателство. Това е един пропуск. И затова сега се работи а, за предоставяне на възможност на държавите членки да ги освободят от това изискване. Разбира се, британските, ирландските а, колеги а, съдействат на съвместната ни работа, но да не забравяме, че тези две страни не участват в Шенгенската спогодба. Благодаря. Съвсем накратко, моля ви, съвсем накратко. Е. Благодаря, господин председател. Просто от вежливост бих искал да започна на първо място с благодарности отново, съвсем искрени към комисията и към съвета. Благодаря и на госпожа Латвард, на госпожа Янока. Надявам се, че ще работим заедно в близко сътрудничество. Искам да повторя нещо казано от комисията, а именно, че колкото нужда от неформални срещи има, толкова срещи ще проведем. И много съм аз щастлив да чуя едно такова нещо, защото има много технически подробности, които трябва да изчистим. Благодаря. Благодаря ви и аз на вас, каза председателя. И продължаваме с следващата точка. Последната точка от нашия дневен ред, госпожа Мирия Василиадо. Тук говорим за точка 14, съвместното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъди вътрешни работи. Като тук трябва да изслушаме изслушение относно трафика на хора от страна на госпожа Мирия Василиадо. Става дума за борбата с трафика на хора на 5 април 2011 година беше прията директивата за борба срещу трафика на хора. С подкрепата на парламента имаме одобрен координатор по а, борбата на трафика, срещу трафика на хора, госпожа Мирия Василиадо. Добре дошла, благодарям ви за търпението и се обръщам с молба към преводачите да ни изчакат с 5 минути, да останат по-малко по-дълго от края на работното си време, за да можем да чуем спокойно представенето на госпожа Василиадо. Давам ви думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте тук в този късен час, в първата работна седмица. Знам, че не е толкова лесно. Уважаеми членове на Европейския парламент, бих искала да започна, като ви благодаря, както за интереса към политиката за предотвратяване на трафика на хора, така и за проявяването на интерес към моята настояща работа и дейности. Искам да отправя благодарност за вашата роля, за вашата работа, за установяването и разработването на този процес. Надяваме се, че сме направили ясна политическата воля за улесняване на живота на жертвите. Взех своят пост преди 6 месеца и искрено се надявам, че ще провеждам Една задача, която не е невъзможна в връзка с подобряването на координацията и хармонизацията между отделните институции, организации, агенции, държави, членки и външни участници в борбата срещу трафика на хора. Понякога цифрите ни отрезвяват и искам да ви припомня, че трафика на хора и робството говори за наистина главозамайващи цифри. Става дума за 2,5 милиона души. 80% от тези жертви са жени. Разбира се, това са приблизителни изчисления. Държавният департамент в Съединените щати през началото на 2007 година обяви 27 милиона души, които водят съществуване като роби. Какво означава това, че трябва да има еднакъв фокус върху превенцията, защитата на жертви и партньорството? Също така това означава, че ако нямаме и много силна работа върху равенството на половете, всички тези наши усилия ще се провалят. Така че първият ми приоритет в тези предизвикателни времена е да гарантирам а, сближаване и координация в рамките на европейските институции и агенции. Традиционно погледнато, трафикът на хора е въпрос, който се разглежда от наказателното право и е в ресора на Генерална дирекция вътрешни работи, където работя аз. Много колеги изтъкнаха факта, че не може това да продължи по този начин. Прилагането на закон е от основно значение, но тук трябва да работим върху превенцията, защитата, подпомагането и възстановяването на жертвите. И тук трябва да включим всички заинтересовани лица. Искам тук да подчертая ролята на гражданското общество и външния аспект на европейските политики, нещо, което е изключително важно за работата, която осъществяваме. Трябва да направим една карта на ключовите политики. Нуждаем се от общата картина на това върху какво работят всички служби. Трябва да видим върху какво се работи в момента, да събираме информация за сътрудничеството във връзка с политики, дискриминацията, здравеопазващите политики, равенството между половете и така нататък. Част от този процес е да изтъкваме това съобщение, това послание за значимостта, за това колко е важно да има координация и хармонизация. И партньорството между частния сектор, между публичния сектор, неправителствени организации и всички, които искат да контактуват с жертвите. Имаме и ново предложение от страна на тази комисия, което ще подобри координацията в рамките на Европейския съюз. Наистина се надявам, че отправяме ясно послание на пълна липса на толерантност към престъпниците, към извършителите. Най-важното обаче, както винаги, е прилагането. И за това говорим от година и половина насам. По този начин виждам своята роля вие в тази комисия сте наясно с това, с разграничението между сигурността и човешките права. Наистина, това, което правим в момента е един чудесен опит в сближаването на тези две концепции. Важно е да имаме конкретен диалог между отделните институции в този смисъл. В момента установяваме, образуваме една експертна група от колеги, които представляват различни служби. В момента 15 генерални директори са дали своя отговор, като говорим за изследвания, научни разработки и така нататък. В Генерална дирекция вътрешни работи има толкова много разработки, които са пряко свързани с трафика на хора че а, просто могат да, да изброят тези политики, а, но така или иначе в момента имаме ясна карта на политиките и знаем какво се работи, знаем какви са различните условия знаем какво се работи по регламента за защита на децата, по регламента за защита на децата от злоупотреби, по регламента за защита на жените от насилие, също така цялата работа по равенството между половете и на дискриминация, пакета за жертвите, както и защитата от трафик от 2004 година директивата за санкции на работодателите, директивата за сезонните работници, също така предложението за непредружени малолетни лица, наръчника за Шенген. Всичко това е работа, която се върши в момента и е релевантно към работата, която извършвам в момента. Не само за мен, за нашите колеги в Генерална дирекция вътрешни работи, но и отвъд това. Ние се опитваме да постигнем една координираност и между седемте агенции Европол, Евроюст, институт Института за равенство между половете, СИПОЛ, фактики и така нататък. И сега какво се опитваме да направим? От 18 октомври връзка с отбелязването на деня срещу трафика на хора. ние заедно с комисията и колегиума на председателите се опитваме да постигнем отбелязване на това подсилено сътрудничество между агенциите. Крайно време е да направим това. също така работим и върху съобщението във връзка с трафика на хора. Надяваме се през второто три месече на 2012 година. Надяваме се да не създадем прекалено голямо напрежение, но ще имаме списък с различните инициативи. Така или иначе ще се концентрираме върху тези въпроси, които са адекватни, които са важни, които са висящи. Следващата седмица ще продължим работата си от миналата година във връзка с консултациите с гражданското общество и други заинтересовани лица във връзка с тази стратегия. Някои от идеите и разбира се, в момента това е вид мозъчна буря, когато правим такова допитване, но а, тук са включени и въпросите с заедостта, защото трудовите проблеми са от основно значение. Тук бяха повдигнати е, въпроси от плоското председателство във връзка с тези проблеми. Тук говорим и за ролята на интернет. Става дума за провеждането на кампании за повишаване на осведомеността. Работят ли тези кампании? Трябва ли да се правят? Да отговорим на тези въпроси трябва също така да сме по-внимателни да говорим повече във, във връзка с търсенето. Тук говорим и за а, сексуалната експлоатация, за трудовата експлоатация. Това също са въпроси, с които трябва да се занимаем. Тук в директивата става дума за изготвянето на доклад за съществуващото национално законодателство във връзка с криминализацията при експлоатацията и трафика на хора. Нямаше да имаме такава цялостна стратегия, ако нямахме включване на въпросите, свързани с правата на човека и гражданските права. Иначе всичко ще ще си е просто на думи. Ние изготвихме няколко документа, за да можем да разберем повече за това какво означава равнопоставеност на половете, когато говорим за трафика на хора. Всички тези въпроси са от изключително значение. Експертната група на комисията по тарафика на хора изготви един изключително полезен, изключително тен доклад, който ще ръководи нашата работа, ще даде насоки. Имаме и нова експертна група, която ще бъде формирана проведохме среща и с националните докладчици, нещо, което е заложено в директивата. Срещата беше минала, миналия юли, като срещата бе проведена, за да се направи отчитане, да се направи едно докладване във връзка с тези проблеми по трафика на хора. Последната среща беше изключително ползотворна среща, която беше проведена при полското председателство. Имаме и въпроси, които се разглеждат съвместно с съвета на Европа, Имаме групата от експерти Грета, които осъществяват наблюдение и контрол по конвенцията. Вече съм провела среща с тях и обсъдихме различните възможности за намаляване на дублирането и гарантирането на повече сближаване, на повече координация и сътрудничество при работата по директивата. Що се отнася до, Европа? данните за Европейския съюз. Тук прескачам определени части от своето експозе. Но първият въпрос, който получавам на всяка среща, на която отида, е какво е положението. И честният отговор е, че всъщност не знаем. Ние не разполагаме с достатъчно статистически данни, имаме данни от ООН, данни, показателни данни от Държавния департамент на Съединените щати и толкова. Разбира се, много е важна хармонизацията на данните, събирането на информация от отделните държави членки. Това е от изключително значение. Тоест, в момента, по отношение на статистиката, ние, Евростат, Европейската комисия и ние от Генерална дирекция вътрешни работи сме започнали тази работа и се надяваме, че този процес ще продължи в обозримо бъдеще. Финансирането, разбира се, е изключително важен въпрос. Комисията е предоставила 4 милиона евро по програмата ИСАК в връзка с борбата с трафика на хора. И а, имаше процедура, която беше обявена на 22 август. Може да проверите каква е процедурата в интернет, но искам малко повече неща да кажа във връзка с проектите и финансирането в комисията, като част от тази работа по картографирането на отделните политики, като тук участваха различни служби на комисията, бяха набелязани различни проекти в борбата срещу трафика на хора. А, ние сме в процеса на събиране на всички проекти, които се разработват в комисията. До момента разполагаме с 9 проекта и в момента може да видите тази информация в страницата на Европейската комисия, свързана с борбата срещу трафика на хора. Виждате всички тези проекти, които са толкова полезни. И следващия въпрос е, какво означава всичко това? Моята идея е да продължим с разглеждането на политиките, настоящите и миналите инициативи. Днес да правим оценка на проектите, да видим какво означава това за тази политика, на къде ще вървим в бъдеще и как ще процедираме с стратегическото планиране. Дали парите се разходват по най-добрия възможен начин, все още не знаем. Трябва да установим. Вече споменах интернет страницата и както вече споменах, няма сега да споменавам списъка, но ще видите, че има доста богата информация във връзка с тези проекти. И накрая, външното измерение, съвсем накратко, имахме доклад, ориентиран към действие от 2009 година с цел сближаване на действията, Унгарското председателство през май 2011 година представи първия доклад във връзка с осъществяването на белязаните дейности и външните дейности на Съюза, свързани с борбата срещу трафика на хора. Имаме около 200 страници, 200 страници екселски таблици а, с различни а, проекти, разработване на държавите членки във връзка с борбата срещу трафика. И това е чудесно. Наистина обаче трябва да направим и анализ какво означава всичко това, на къде се насочва финансирането. Това смислено ли е? Трябва ли да си помислим за други форми за борба срещу трафика на хора? Трябва да се занимаем повече с тези въпроси. Разбира се, на ниво Европейски съюз се разработват редица инициативи за борбата на трафика с хора. Тук работим заедно с държави от Южна Азия, с съседни държави, с Западните Балкани, разбира се, с Африка. Имаме план на Европейския съюз за действие в Африка. Води се диалог с трети държави, най-вече в рамките на диалога с трети държави по цял свят. Тук искам да приключа. Надявам се, че сте получили най-обща представа с оглед на краткото време, с което разполагах. Но искам да ви уверя в своят най-искрен ангажимент да подсилим координацията, да направим тази координация видима, за да предотвратим трафика на хора. В началото на моето експозе говорих за необходимостта да подсилим партньорството, защото разбира се, тези политики насочени срещу трафика няма да успеят, ако не постигнем това. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа, бъдещото партньорство през моя мандат. Това е една изключително предизвикателна задача. Благодаря ви за отделеното време. Много ви благодаря, госпожа Василио. Благодарим ви. Благодарим ви за добронамереното и а, наистина ревностно а, представеност, много всеодайност на а, места изказване. Времето наистина ни притеснява. Ще дам думата на колегите, но моля ви имайте предвид, че сме ограничени от преводачите. По две минути на всеки трябва да дам Искам да ви информирам, докато все още има преводачи в кабините, че ние всички ви пожелаваме всичко най-хубаво и големи успехи в работата. И така, започвам с записаните оратори. Госпожа Хек първо. Много благодаря. Благодаря ви и на вас, госпожо Василидо. Вашата работа е като основополагаща важност и ви желая успех за в бъдеще. Въпреки, че разполагахте всъщност с малко време, информацията, която изложихте, бе отлична. Надявам се, че това няма да е последната ни среща и ще имаме възможност да обменяме информация редовно. Напоследък, за съжаление, има все повече организирани престъпни организации, а трафикът на хора е вид престъпна дейност. Затова трябва да се избягва търсенето на поробени човешки същества, за да няма и предлагане. Важно е всички държави членки да закрилят и правата на децата. Надявам се, че заедно с координаторите, които оперират в различните държави членки, в крайна сметка може и, да, и ще се даде импулс за отчетност. За отчетност от страна на държавите членки относно това какво правят в борбата против трафика с хора. Благодаря. Да, увлечен в работата. Госпожа Бауер забравих да представя. Тя е съпредседател новоизбрана. Не, госпожа Бауер коригира, че не е новоизбрана, а е заместник на представителя на парламентарната комисия по правата на жените. Така или иначе, госпожа Бауер е тук. Сега продължаваме по списъка с госпожа Бауър. Много съжалявам, че е, не се спази графикът поради проточилата се дискусия по предишната точка от дневния ред. Вместо 45 минути имаме не повече от 15. А и аз самата имам други ангажименти след това. Много се радвам, че тук е, е координатора за е, борба с трафика е, на хора, може би първия назначен по новата директива и от сърце и желая всичко най-хубаво, защото проблемът е много сериозен. Имам следния въпрос. При условие, че разполагате с крайно оскъдни средства и човешки ресурси, ще успеете ли да се справите с някои по-рядко срещани форми, като например принудителната а, просия, а, незаконните осиновявания и принудителният а, труд. Зная, че тук а, в парламентарната а, комисия се обсъжда и стратегията, която също има голямо значение. Председателя, благодаря. Сега госпожа Боскорт. Василиадо, eh, in deze комисии. Благодаря ви, госпожо Василиадо и добре дошла в нашата комисия. Много съм доволна, че бях на вашето изложение. Звучи пълна с оптимизъм, с амбиции, с смелост, с кураж. И това трябва да го кажем тук високо, за да се чуе от трибуната на Европарламента. И аз като госпожа Бауър искам да подчертая важността на вашата задача. Колко е важно да работите на един толкова широк фронт. Вие да работите, а и да я разполагате с средства, защото работата не е малко и резултатът не винаги зависи само от доброто желание или от добрата воля. Добрата организация и доброто финансиране са също немаловажни. Все още не съществува европейска мрежа специализирани в, в тази област неправителствени организации. В някои от държавите членки има специализирани организации, които се борят срещу трафика с, с хора, но смятам, че трябва да има европейска мрежа. Как мислите вие? Вие споменахте трети страни и държави кандидатки, които освен това са наши непосредствени съседи. Те, тези държави понякога са непосредствен източник или посредник в този трафик. Би било интересно да се знае какво се прави там, в балканските държави или в Турция. Превенцията там е също толкова важна, колкото и на което е да било друго място. Сътрудничеството с Евроюст е друг въпрос. Евроюст и Европол. Как се работи с тях? Агустин Диаз Демера взима думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и поздравление на госпожа координаторката Василиадо. Кураж! Бих искал да ви предложа следното. За да може нашата комисия Либе да има ясно и точно впечатление от работата, от борбата, която вие координирате, ни е нужна конкретна информация. Конкретна информация, която бих ви подредил сега в е, няколко точки. На първо място маршрутите. Има много, има 6 сухоземни маршрута, 7 водни и няколко въздушни. Това на първо място. На второ място видът е, престъпна организация, която оперира нигерийци, китайци. На трето място експлоатацията на жертвите в е, областта на трафикът с човешки органи, трудовата експлоатация и сексуалната експлоатация. На четвърто място. На четвърто място бих искал да запитам как действа уебсайта на Евросъюза в този смисъл. Благодаря. Сега има думата госпожа Пападополо. Е, ще говоря народния си език. Благодаря ви, госпожа Василио. Поздравявам ви е, за назначението и ви пожелавам големи успехи. Благодаря ви също така за много изчерпателното изказване. На част от въпросите ми вече отговорихте, но искам да обърна внимание на следното. Конвенцията на съвета на Европа от 2005 година ще ви бъде изключително полезна във всекидневната работа, и а, ми се струва, че могат да се потърсят вими данни и показатели. Много важно е да има сравнителна статистика, а, за да се стъпи на здрава основа. На второ място, вие споменахте някои нови прояви на а, трафика. По време на унгарското председателство се говореше за нови видове трафик – при експлоатацията и въвличането на пострадалите е, в действията на организираната престъпност, например принудителната Прусия. Е, е, Дания, Кипър и други страни се включиха в активната работа по тези явления. Последно две минути преди да дадем думата на координатора. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Първата ми минута ще беше да споделя с вас една история, след това и заключенията. Кратката ми история е, че миналата седмица бях в Париж на един голям булевард и за моя изненада видях около 50-60 азиатки, които очевидно проституираха и попитах една местна магазинерка. Тя ми каза, да, това е така. Това продължава вече от две години. Това е в сърцето на Париж. Но въпросът е, че аз си позволих да седна от среща, не правех нищо, просто искам да предложа на вас и на вашите колеги да наблюдават. Аз наблюдавах около половин час наблюдавах и в един час се появи един силен мъжага и а, раздаде пакетирана храна на тези 50-60 дами. Аз съм адвокат, който се занимава с наказателно право, дълго време работя по въпросите за, на проституцията и трафика на хора. И съм убедена, че този епизод показва много ясно на всеки един полицай, че става дума за организирана проституция. Какви са заключенията? На първо място, излезте от своите кабинети. Вие и вашите колеги, отидете в Амстердам, в е, квартала на червените фенери. Наблюдавайте какво става там. Говорете с жените, които се експлуатират за проституция. Говорете с местните полицаи. Осъзнайте каква е реалността на, трафи... на трафика. В второ място, поставете под натиск държавите членки да проявят политическа воля да се справят с тези проблеми, защото говорим за прекалено много работни места, прекалено много позиции и от друга страна прекалено много страдания за тези жени, които са жертви на трафика. И сега ви давам думата отново, госпожа Василиадо. Много ви благодаря. Ще се постарая съвсем накратко да се изкажа. Въпросите е, бяха доста наброй. Ще се опитвам да обобщя. Говорим за нови форми на трафик, е, както и е, развиване на вече съществуващите принудителен труд, домашен труд под принуда, принудителна просия и така нататък. Много добре знаем, че възникват такива форми. В каква степен те са разпространени, за сега не знаем. Стратегията, която ще се появи в съобщението до година, ще бъдат отразени тези въпроси. Докладчика вече изрази желание да се работи по тези въпроси, поставени от унгарското председателство за новите прояви на трафика. Не бива да се прекъсва разговора по тези въпроси, така както продължава и полското председателство. Разбира се, проектите се нуждаят от финансиране и ако погледнете предложенията ни до Европейската комисия, ще видите, че ние настояваме да бъдат отразени и тези нови, до сега непознати форми на трафик. Що се отнася до разнообразието от е, политики, и насоки на работа, разбира се, че са оскъдни ресурсите, но сега сме в фаза, в която не се предвижда увеличение не само при нас и изобщо в Европа но а, мрежата от колеги и точки за контакт а, в Европейската комисия много ни помага, за да постигнем по-добра съгласуваност. Съвършени не сме, но нещата се подобряват. Европейската мрежа от неправителствени организации. Отбелязвам си да проуча въпроса. Като първоначална реакция мога да кажа, че не съм достатъчно добре запозната с този въпрос. Може би тя действа и ще видим дали е възможно тя да се развива и да работи в рамките на ИСЕК или други програми. Що се отнася до взаимодействието ми с други агенции и институции, с Европол и Евроюст, с техните ръководства вече обсъждаме въпроса за противодействие на трафика и конкретните начини, по които можем да си сътрудничим помежду си и разбира се всички ние заедно с Европейската комисия. За събирането на данни, мисля, че вече споменах, че почти нищо не знаем. Няма хармонизация в статистическите данни и оттам не можем да гарантираме сравнимост на събрания материал. Идеята на Евростат е да се събира информация – която да е уеднаквена, но все още е пилотна фазата на този проект и за това за сега нямаме такава възможност и накрая. Нарочно оставям за накрая много спорния въпрос за проституцията и сексуалната експлоатация на жените. Както вече казах, Получаваме огромен а, брой въпроси от членове на двете парламентарни комисии, все по същата тема. Европейската комисия не е приела официална позиция по въпроса за проституцията. Държавите членки вземат а, решения на национално равнище и все пак а, Надявам се скоро да започнем едно изследване, което ще внесе повече яснота по последиците от търсенето на а, сексуални а, услуги, оттам а, последиците а, във формата на сексуална експлоатация ще бъдат проучени и заинтересованите страни. Вие ни разказахте е, история. Искам да ви уверя, че и аз имам такива истории – Ходила съм по тези места, разговаряла съм с такива хора и ще продължа да го правя. Много ще се радвам и на бъдещи срещи. Благодаря. Много благодаря, госпожа Василиадо, за това, че съкратихте отговорите си и на добър час.